Благодаря. Най-напред искам да ви приветствам с добре дошли на заседанието на Комисията по правни въпроси. Първата точка в дневния ред е доклад от координаторите след заседанието им. Ще обявим следните решения от тази сутрин. Координаторите потвърдиха имената на докладчиците от предишния мандат и разпределят следните доклади. Е, равенство на половете, докладчик е Джаки Джонс, разкриване на информация за подоходен данък, докладчик е Дабланко и закон приложим към uh, so those Those will be the rapporteurs for those и страни. Координаторите решиха да не излизат с становища, освен за освобождаването от отговорност за бюджета за, съд, за, на съда. Решението ще бъде взето на следващото заседание. Прие се решението за относно съществуването на конфликт за интереси, както в съответствие с правилника на парламента. Комисията не може да направи подобна оценка, тъй като не е предвиден ресор за кандидатите комисари. Съществуването на ресор е много важен елемент на оценката. По-нататък за Европейската агенция за интелектуална собственост. Господин Кавада ще докладва на комисията пленарната сесия на обсерваторията в края на септември. Координаторите ще поканят главният изпълнителен директор на агенцията, за да обсъди стратегическия план през октомври. Координаторите утвърдиха актуалните а, насоки на комисията, решиха да разработят становище под формата на писмо за комисията по петициите по петиция 006 от JCM от името на испанското семейство за попечителството и настойничеството. Координаторите ще поканят представители на комисията да представят нови приоритети. За новите приоритети решиха да проведат извънредно заседание и решиха да използват писмената процедура по въпроси за изслушванията за комисарите. Това е обобщение от решенията на координаторите. Сега преминаваме към втора точка приемане на дневния ред. Ако няма възражения, проекта за дневен ред ще се счита за прият. Искам да ви информирам, че първата част от заседанието е при закрити врата. Предаването на живо ще започне от пета точка нататък. Сега ще направим почивка от две минути. Не, не съвсем. Имаме още една точка, която не е при закрити врата. Нямаме съобщения на председателя, няма и нищо по точката субсидиарност. Преминаваме към точка 5 действие на Съюза след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за происход и географските указания. Текста трябва да премине през юрист-лингвистите за окончателно утвърждаване в съответствие с точка 241 от правилника. Комисията трябва да разгледа проекта за поправка и да я представи на пленарната сесия, ако я приема. Приемаме ли решението за внасяне на поправката в пленарната сесия. Не виждам възражения. Господин Жил Любретон, заповядайте. Прочетах внимателно поправката. Текстът е много различен от първоначалния текст. И това не е поправка. Ако вземем съображенията, ще видим, че те сега са 18, а не 11, както бяха в началото. Е, също така и има е, съществени различия. Член 6 за възражения срещу географските указания. Списъкът с примери е много дълъг и съм малко очуден, че толкова бързо се очаква от нас да разгледаме е, един документ, колко е толкова съществено различен от оригиналния. Според мен поправка означава несъществени промени. В случая става дума за пренаписване с съществени промени и аз имам сериозни съмнения Иска ли някой друг да направи коментари по текста? Добро утро, благодаря. Аз смятам, че когато един документ се преразглежда само за да се дадат езикови тълкувания с оглед на трудностите, от правна гледна точка. Не можем да разработим нов текст, защото това, което виждам, е доста сериозна промяна в сравнение с първоначалния текст. Аз също бих искал да изразя сво, своето, своята озадаченост от новия текст. И също и други потвърдиха, че тази озадаченост е оправдана. Всъщност е, тази поправка не би трябвало да бъде да представлява разработване на изцяло нов текст. Двама души направиха коментари, по, по-скоро възражения срещу, срещу текста. Ако сега или можем да приемем текста, или да го разгледаме отново на следващото заседание. Искам да посоча, че всъщност е, ние представяме текста на пленарна зала и там ще има възможност за дебат. Господин Волкан, благодаря и аз бих искал да продължим днес. Поред мен Поправката е в духа на постигнатото споразумение, защото не изразих а, никакви възражения и не бих отхвърлил а, предложението. Има ли други мнения? Чухме две различни мнения и за това мисля, че трябва да гласуваме дали да внесем текста за обсъждане и одобряване от пленарната зала или пък да го обсъдим повторно на следващото заседание. Нека да гласуваме утвърждаването на поправката. Ще гласуваме електронно.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 Има въпрос за това. Нямам да, няма да вземем предвид резултатът от гласуването. Господин Любретон, какъв е въпросът, който задавате? Дали да, предада, да предадем текста на, за дебат в пленарна зала или да го отложим? Ние гласуваме дали да одобрим поправката. Ако я одобрим, тя ще бъде представена на пленарна зала. Ако искате текста да бъде предаден на пленарна зала, гласувайте с плюс. Сега гласувайте, моля. Край на гласуването. Okay, we have the result of the vote and the vote is that the core agenda Резултатът от гласуването е да се представи текстът на пленарна зала. Сега преминаваме към заседанието при закрити врата и ще направим пауза от две минути.